економическо координиране или координирането на економическата политика, приоритети за 2014 година. Нилс Торвалс представя доклада, 28 изменения има, 4 компромисни изменения от тях се предлагат от докладчика. И сега давам думата на господин Торвалс, за да ни е, даде неговата оценка и обосновката за компромисните изменения. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво да се каже повече. Мисля си, че повечето от нещата вече бяха казани. Имаме някои незначителни корекции към компромисните изменения. Сигурно ще внесем и устно изменение, ако правилно съм разбрал групата на социалистите и демократите. Така или иначе, мисля, че списъка за гласуване е достатъчно ясен. Благодаря ви. Добре, с което можем да започнем да гласуваме. Изменение едно. За. Благодаря. Против. Няма против въздържали се няма също. Изменение 2, докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против? Няма. Няма въздържали се. Компромисно изменение 1 на първи параграф. Докладчиката е за, естествено. Кой е за? Благодаря. Против? Двама против. Въздържали се? Няма. След това едно до уточняващо изменение, изменение 4. Кой е за това уточняващо изменение? Против? Свалете ръце, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за трети параграф на базата на изменение 6 и 7. За. Благодаря, свалете ръцете. Против? Двама против. Има ли въздържали се? Няма. Компромисно изменение 3. Изменения 8, 9 и 10 се обобщават. Кой е за? Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Има няколко. Двама. И стигаме до пети параграф. Изменение 11. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се? Четирима, пет въздържали се. Отхвърля се изменението. Изменение 12. Докладчикът също е против. Който иска да го одобри, моля да си дигне ръката. Благодаря. Против. Благодаря. Свалете ръце. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Компромисно изменение 4 на базата на изменения 13, 14, 15. За. Благодаря. Против. Трима против. Има ли въздържали се? Няма. Приема се изменението. Изменение 16 към параграф 7. Докладчикът е против. Кой е за? Изменение 16. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се изменението. Изменение 17. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. не сме сигурни, моля да направим електронно гласуване. Заповядайте, гласувайте. Край на гласуването. Из... Изменението се приема с 16 гласа за, 13 против. Искате да гласуваме отново ли? Добре, да започнем пак. Моля, заповядайте, гласувайте. Всичко наред ли? Добре, можете да гласувате. А, бон, пардон. Oui. Alors on doit reprendre. C'est bon, c'est bon. C'est bon. <laughs> Très bien. Le scrutin est clos. Добре, край на гласуването. 17 за, 14 против, 3 въздържали се. Изменението се приема. Сега параграф 8, изменение 19, докладчиката против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се изменението. Изменение 20. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 21. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за. Благодаря. Свалете ръце. Против. Няма, няма и въздържали се. Приема се изменението. Параграф 9, изменение 23, докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 24 към параграф 10. Кой е за? Докладчикът е за. Благодаря. Против? Въздържали се? Не е сигурен резултата. Нека да ми направим електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 15 против, 3 въздържали се. Параграф 10а. Един нов добавен параграф. Изменение 26. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Мисля, че се отхвърля. Изменение 27 към параграф 11. Докладчикът е против. Кой е за 27 изменение? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 28. Докладчикът е против. Кой е за? Нека да гласуваме електронно, моля. Заповядайте, можете да започнете гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 14 гласа и 3 въздържали се. С което гласуваме върху целия текст с измененията. Който иска да го одобрява, трябва да гласува с електронна карта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Текста с току-що направените изменения се одобрява с 28 гласа за, 3 против, 4 въздържали се. Nous allons maintenant procéder au vote des quelques 1500 amendements. А сега трябва да гласуваме около 1500 изменения, които са подадени в комисията от политическите групи и колегите депутати по позицията за бюджета 2015 година ще видите, че ще гласуваме за това и другата седмица, на 7 октомври. Там ще гласуваме резолюциите, като вече ще е, отчитаме и решенията на, взети в пленарна зала на 22 октомври. Ще гласуваме последния начин. Първо ще разгледаме измененията, свързани с кредитите за агенциите. След това раздел 5. След това ще минем към функция 1b и функция 2. След това 3. И ако успеем до 18.30, каквото не успеем, ще го оставим за утре сутринта. Това е функция 1А, 4 специалните инструменти, пилотните проекти и подготвителните дейности и накрая заплащанията. Всяка серия от гласувания ще се е, извършва по следния начин. Компромисните предложения на докладчика ще бъдат гласувани първо и то предимно в е, анблок, в пакет. Ако не, ще се гласуват по-отделно, след това ще се гласуват измененията, които не се покриват от е, компромисните изменения и е, измененията, които се, за които се иска разделно гласуване. След това ще минем е, към гласуване на бележките и резервите. Сега ви приканвам да следвате е, листовете за списан за гласуване на всяка поредица, както и документ 4, е, където се обозначават всички изменения. Благодаря на всички докладчици, основния докладчик, докладчиците на, за другите функции, които подготвиха е, нашата работа и с която, може би, по този начин ще успеем да гласуваме, поне ще ни е достатъчно ясно. Първо ще дам думата на общия докладчик, госпожа Галино. Също, може би, и представителя на комисията, който отговаря за генерална дирекция бюджет ще има желание да се изкаже, нека да й дадем думата. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на вашата комисия да се изкажа пред вас преди това важно гласуване, което вие ще направите по повод на бюджет за 2015 година. Комисията при провеждането на тристранните срещи вече имаше възможност да изрази своята позиция и по проекто бюджета, и по позицията на съвета. За това днес само мога да отбележа с задоволство, че редица от измененията, внесени от Европейския парламент, неговите комисии и групи, вървят към възстановяване до голяма степен до стойностите, които бяха заложени от комисията. Що се отнася до бюджетните кредити за поети ангажименти, ние особено приветстваме това, че Парламента подкрепи нашето намерение за засилване на растежа, увеличаване на работните места и по-доброто представяне на Европейския съюз в света. Ние смятаме, че без бюджети без необходимия бюджет не можем да говорим за растеж и работни места. Необходимо е бюджетът да дава голям принос за създаване на работни места за растеж. Необходимо е да се гарантира, необходимо е да се гарантират необходимите суми. Виждам, че има много големи и сериозни поправки, свързани с коригирането на намалението 2 милиарда, предложено от съвета. Комисията отбелязва, че редица изменения за увеличаване на бюджетни кредити и заплащания надхвърлят предложението на комисията. Това особено вежи за финализиране на програмите за периода 2007-2014 година. Разбирам, че крайната цел е очевидно да се гарантира това, че няма да има натрупване на нерешени задачи, а тези задачи да бъдат решени най-късно през 2015 година. Обаче комисията смята, че след като проекта бюджета е одобрен така, като е предложен от комисията и предложението ни за проект бюджет за 2015 година отразява един благоразумен, но и разумен подход, който позволява да си възвърнем контрола върху бюджет на Европейския съюз. А също така да започнем и реализираме програмите, предвидени за следващия бюджетен период 2015-2020 година. Надявам се, че плодотворния обмен на мнения миналата седмица, който имахме, позволи на всички нас да имаме по-ясна ситуация за плащанията. Тук включвам и съвета. Благодаря на парламента за инициативата да се проведе това заседание миналата седмица. Сега по някои конкретни сфери в бюджета. Особено искам да благодаря на специалния докладчик за предложението да бъдат възстановени нивата за бюджета, така както бяха предложени за администрацията и административното подпомагане. Няма нужда да повтарям тук за наложените от нас самите ограничения, само автоцензурата, както се изразиха някои колеги, въведени от комисията, особено когато става дума за разходите на Европейската комисия. Тази споделена цел за по-ефективна администрация беше изразена в целта намаляване с 5% за 5 години на всички служители в Европейската комисия, включително и агенциите. Ние предлагаме намаляване от 1% в щатното разписание на всички институции, включително и децентрализираните агенции, като отчитаме и потребностите на онези агенции, които са получили нови задачи. Затова виждам, че редица изменения предлагат да се увеличи щата на агенциите с общо 220, 225 щатни бройки. Това ще бъде увеличаване на бюджета с 2,5%, което противоречи на целта да се намали бюджета за администрация, по-точно за персонал, с 5% за 5 години. Също така докладчиците предлагат да се прехвърлят средствата от е, средствата на специални представ на Европейския съюз, на Европейската комисия, комисия по функция пета. Това ще доведе до упростяване. Има също така и предложение на госпожа Холмайер да се прехвърлят средствата към тъй наречените общи разходи от е, бюджет на комисията, бюджета на Европейската служба за външна дейност. Разбирам какви са основанията за тези предложения и целите на упростяването на бюджетирането на администрацията, обаче искам да посоча, че като цяло ние можем да съгласим с прехвърляне средства с цел упростяване само ако това са изменения, които не се отразяват върху цялостния бюджет. И накрая, що се отнася до пилотните проекти, те са важни, за да могат да бъдат изпробвани, реализирани нови идеи за политиката. Ние бих могли да ви бъдем полезни, когато става дума за окончателното оформяне на предложенията. И накрая предложението за резерва и че тези средства следва да се освобождават само ако комисията изпълни определени условия. И искам да посоча, че е много важно тези условия да бъдат ясни и реалистични. И също така ще ви помоля да зачитат административната независимост на институциите. Бих искала да сигнализирам нещо което е свързано с резерва, свързан с неутралитета на експертните групи. Ние не можем да съгласим с това, което тук се загатва, че експертните групи не са независими. Тъкмо обратното, комисията значително подобри своята практика и правила за експертните групи и Европейския парламент е редовно информиран и за състава на групите и за регистъра, който е опростен. Както вече казах, ние ще извършваме сътрудничество и с омбудсмана, но не можем да съгласим бюджетния резерв да подлежи на подобна регламентация. Това не е най-добрият начин да организираме нашите експертни групи. Редици, редици изменения внасят нови изисквания и искам да посоча, че комисия може да ги отчете при изпълнение на бюджета до толкова доколкото те отговарят на финансовия регламент и правното основание за съответните програми. Смятам, че ще намеря разбиране сред вас по този въпрос. С нетърпение очаквам гласуването днес и утре. Разбира се, след това ще ви изпратим писмо за изпълнимостта в отговор на приятите от парламента изменения, за да видим кои от тези предложения могат да бъдат изпълнени и ако могат, то как по най-добри начин да бъдат изпълнени. Надявам се, че комисията ще отчете това наше писмо. Благодаря ви. Merci, madame. Merci pour vos observations. Vos... Благодаря, госпожо, за наблюденията, бележките и призива ви. Надявам се, че ще успеем да си свършим работата и преди да започнем да разглеждаме измененията. Може би иска основния докладчик да се изкаже. Заповядайте. И ya que ha tomado la palabra la comisión, eh, agradecer el trabajo que ha realizado. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на комисията за нейната работа и за подкрепата която ни предостави в рамките на работата по проекто бюджета. Благодаря на докладчиците в Сянка, на координаторите и на всички останали за търпението. Никога не е лесно да се работи по над 1400 изменения и да се постигнат споразумения, които да отразяват позициите на всички политически групи. Целта ми по време на гласуването днес и утре е да изпълня договореностите, които постигнахме помежду си тук в парламента, както и да изпълня договореностите, постигнати по време на сесията на съвета. Т.е. трябва да се възползваме от бюджетните кредити в максимален размер, за да можем да изпълним политическите си ангажименти. А що се отнася до плащанията, парламентът е поел ангажимент да се погасят неразплатените задължения. Но парламентът като бюджетен орган на Европейския съюз, клон на бюджетния орган на Европейския съюз трябва да гарантира наличността на достатъчно бюджетни кредити за 2015 година. Трябва да гарантира също така и преноса на средства, за да могат да се погасят неразплатени задължения от изминали години. Поради това ние отиваме малко по-далеч от Европейската комисия, която е застанала на много предпазлива позиция. Благодаря още веднъж за съвместните ви усилия тук в парламента. Още една техническа бележка, която направи и Европейската комисия. Говорих по този въпрос с госпожа Холмайер. Има един момент, който се отнася и до двата бюджета, както до функция 3, така и до бюджета за Европейската служба за външни действия. Европейската служба за външни действия и Европейската комисия са постигнали споразумение. Ние не сме запознати с всичките му подробности, но за да не възпрепятстваме работата на Европейската комисия, нека отложим гласуването, което се отнася до това споразумение, докато не се запознаем с него в подробности. Надявам се, че всички политически групи ще ме подкрепят в това отношение. Не бива да гласуваме преди да сме изцяло запознати с поразумението между СВД и Европейската комисия. Благодаря, госпожо докладчик. И още веднъж благодарности за много тежката задача, която извършихте и която ни дава възможност в момента да, да започнем своята работа по гласуването. Госпожа Холмайер, която също имаше отношение към е, резервите и на разпоредбите и връзките с комисията. Сигурно и тя иска нещо да каже. Благодаря, господин председател. Междувременно много добре знаем за какво предстои да гласуваме. Всички разполагаме с списъка за гласуване. Комисията се опасява, че Съветът евентуално може да се възползва от възможността да предложи съкръщения. До момента обаче съветът не е отправил подобно послание. Съгласна съм с колегата, която предложи да отложим гласуването до утре. До тогава съветът ще излезе със становище, че ще има възможност за пренос а иначе е постигнато споразумение между СВД и комисията. Ако съветът приеме това споразумение, от което няма да има отражение върху бюджета, то ще можем да гласуваме утре. Благодаря. Искам да кажа, че всъщност събранието от 24 септември беше много полезно. Бяха изказани позиции за поетите задължения. Министрите не оспориха по същество писмото, но мога да кажа, че разглеждането на проекто бюджета, щеше да бъде много по-лесно, ако имаше един ясен план за това как да се изчистят е, поетите задължения, т.е. да е, може да имаме мобилизация за ангажиране на всички средства и да започнем да стабилизираме дълга, не само да отлагаме. Но сега вече можем да започнем с разглеждане на измененията и да гласуваме. Ще гласуваме във всеки момент с електронните си карти, за това ви приканвам да, го, да ги приготвите. Всъщност вие сте ги приготвили, защото ние вече гласувахме с тях. Нека да започнем сега с гласуванията за европейските агенции. Nous avons un premier, un premier vote. Като начало имаме един първи, е, едно, първо гласуване анблок, за да се възстановят сумите, такива каквито бяха записани от комисията. Който е за този първи блок, отварям електронното гласуване. Електронико е. Електронно ще се гласува. Мадам ле рапортер генерал? Искате ли да кажете нещо, госпожо докладчик? Предлагам да гласуваме с дигане на ръка. Ако няма съмнение за мнозинството, по-добре да гласуваме електронно, така ще е по-бързо с дигна на ръка, извинете. Който е съгласен да се възстанови сумата, моля да гласува за, против. Пет гласа са против. Тоест, изменението за възстановяване на първоначалните цифри се приема. Втори блок, който предвижда допълнителни е, кредити спрямо тези предвидени от комисията. Моля, дигнете ръка ясно, който е за. Благодаря. Против? Пет души са против. Приема се изменението. Сега гласуваме създаването на постове, т.е. органиграмата. Гласуваме анблок. 184 поста. Моля, гласувайте с дигане на ръка за, против. 5 души са против. Въздържали са, Няма. Изменението се приема. И сега гласуваме бележките. Първо 6, е, изменение 6075. Моля, гласувайте за. Против. Кой се въздържа? Приема се изменението. 83 и следващи Докладчиката е против. Qui sont favorables à cet amendement? Oui, bien les mains. Кой е против? Благодаря, въздържали се. Отхвърля се. 12.03.02 Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. 5 души против. приема се. 12.03.03. Кой е за? Докладчикът е за. Благодаря. Свалете ръце. Против. 4 против. Въздържали се. 1. 12.03.04. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Свалете ръце. Пет души са против. Приема се. Резервите. 18.02.03 61.01 Кой е за? Благодаря. Против 3, 4. Кой се въздържа? Приема се. Изменение 7502 се покрива. 7917. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Двама. Отхвърля се. Изменение идентично 4201. Мисля, че с това приключихме агенциите. Nous passons au, à la section. И сега минаваме към функция 3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 първо изменение по трета функция. Там се възстановяват е, кредитите, предвидени, така както бяха предвидени от комисията. Кои са за? Дигнете ръце, против. Шестима против. Приема се изменението. Функция 3. Раздел 5. Възстановяване на кредитите. Гласуваме анблок. Докладчиката е за. Кой е за? Моля, дигнете ръце. Против. 6 души против. Въздържали се няма. Изменението се приема. Прехвърляне. Това се отлага, защото нашия докладчик иска да задържим за сега гласуването. И сега стигаме до е, ред 0401-0401, изменение 42. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се изменението. Отново ред 07010401. Изменение 7967. Кой е за? Докладчиката е против. Един глас за. Кой е против? Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. Отново на същия ред 69-56 изменение. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се няма. Отхвърля се. След това сега можем да гласуваме 84, 82, 85, 84, 83 заедно. Всички са докладчика за всички е против. Кой е за? Никой. pardonnez-moi, les, les amendements. Изменения 84-82. Докладчиката е против. 84-85. Докладчиката е против. 84-84. Докладчиката е против. 84-83. Докладчиката е против. Можем да ги гласуваме заедно. Съгласни ли сте? Добре. Кой е за? тези четири изменения? Никой. Да. Четири гласа за. Кой е против? Добре. Тези четири изменения се отхвърлят. 0301-0211 ред. Изменение 4177. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Отхвърля се. Изменение 41-78. е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 41-79. е против. Кой е за? Благодаря. Против. Отхвърля се. Няма въздържали се. Изменение 4180. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4314. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31.01.07.01 изменение 43.15 докладчикът е против кой е за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 42.92 докладчикът е против кой е за. против, благодаря, въздържали се, няма, отхвърля се. Ред 31010801, изменение 4316, докладчика е против, кой е за? Благодаря, против, благодаря, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4167. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се няма. и Отхвърля се изменението. Ред 2501. А, това са вече бележките. Ред 250112. Изменение 4122. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Изменение 4373 за ред 240107 А30101 С0202. Докладчиката против. Кой е за? Благодаря. Против. Ще трябва да гласуваме по електронен път. Не е ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се приема с 19 гласа срещу 18. Ред 31.01.07.01, изменение 42.92. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. И сега резервите. Ред 240107, извинение 4342, докладчиката против, кой е за? Благодаря. Против? Не е ясно. Гласуваме електронно. Моля, заповядайте. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Гласувахте ли край на гласуването? Изменението се приема. Не, не, отхвърля се с 19 гласа против, 16 за, 2 въздържали се. Ред 0102-1102, изменение 4368, докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. 3 гласа против, няма въздържали се. Приема се изменението. С това се изпълнява и изменение 8069. Или? Eh bien, on en a terminé. Да, с това приключихме с административните разходи по раздел 3 и минаваме сега към едно Б. À la rubrique 1B. Едно Б. Там имаме разделно гласуване. Докладчикът ни предлага Докладчика предлага 040601 да бъдат гласувани по-отделно. Става дума за допълнителни бюджетни кредити, надвишаващи предложението. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Трима са въздържалите се. Приема се. Следващото изменение отпада. 0401-0401 и последващите, тъй като те са идентични. Juste, juste une minute, s'il vous plaît. Само за секунда, моля, бихте ме изчакали. Okay. Voilà, pardonnez-moi. Моля за извинение. И така. Ще гласуваме блок за 04 0377 до 79. Гласуваме на блок от тези изменения. Кой е за? Докладчика е против. И така. Кой е за, за този блок от изменения? Моля, вдигнете ръка. Много ви благодаря. Сега, кой е против? Въздържали се, има двама въздържали се. Така, че тези четири изменения 13.04.06 докладчиката е против 4.0569. Кой са? Е благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Четирима, ако не греша. Така ли, че отхвърля се. Сега гласуване анблок. Вие виждате списъка в документи. Докладчикът е срещу тези изменения. И така, кой е за? Моля, гласувайте. Така, кой е против? Отхвърля се. Sur les remarques. И така, бележки. H1B. 040264. Имаме и заменени 6553. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима души. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. 83-41 е идентик и 83-41 е идентично, т.е. е прието. 7931. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се. Мисля се, че се отхвърля. Четири, 072. По 7931 електронно гласуване. Добре, съгласен съм с вас. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 14 за, 19 против. Отхвърля се. 4072. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Трима. Отхвърля се. Следващото изменение. 6, 2, 5, 4. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 7936. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Въздържали се? Отхвърля се. 4-2-2-0 идентично. Сега 4-3-4-1 докладчиката е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Трима. Приема се. Изменение 6680. Докладчиката е против кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 8371. Сега 8034. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. това приключваме гласуване по функция 1b. Сега нека моля да преминем към гласуване по функция 2. Eh bien, je vais donner maintenant la parole au rapporteur euh, général. думата на основния докладчик. Тя ще води гласуването. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Искам да информирам колегите, че има промяна в списка за гласуване. В резултат от заседанието на координаторите, където постигнахме споразумение, а именно 5 милиона евро, ще бъдат включени бюджетен ред 1660. Целта е да бъдат подпомогнати рибарите, засегнати от санкциите, въведени от Русия. 14 милиона евро вече са одобрени и сега постигнахме съгласие за допълнителни 5 милиона за рибарство. Това ще бъде част от втория блок, така че няма да има нужда да гласуваме за това отделно. Ние гласуваме над проекто бюджета на комисията. Така че ще имаме 5 милиона за рибари, които евентуално ще бъдат засегнати от санкциите на Русия. Благодаря ви, това се отбелязва, казва председателят също така посочва, че бюджетната комисия винаги намира начин да спести средства. И така, първия блок – възстановяване на проекта бюджета, така както е предложен от Европейската комисия. Това е таблица 3 в приложението. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? 6. Приема се. Втория подблок. Надхвърляне на проекто бюджета. Това е таблица 4 в приложението. Докладчикът е за. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Благодаря ви. Кой е против? 6. Приема се. Сега преминаваме към гласуване на обхвана на компромиса. Изменение 6.2.1 и 8.7.2. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Двама души. Кой е против тези изменения? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. Имаме устно изменение от докладчика. Следва да има отделно гласуване за 30 милиона над проекта бюджета. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Трима души. Отпада. А, извинете, приема се. Изменение 244. А, не, извинете, отпада. Отпада. Уточнява председател. Изменение 5-5. Докладчикът е против. Кой е за? Трима са за. Кой е против? Благодаря ви. Няма възражали се. Отхвърля се. Изменения 622 и 870. Докладчикът е против и двете. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. 6, 2, 3, 8, 6, 9, Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменени 627. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 5 4 докладчика против. Кой са? Е Благодаря. Трима са за. Кои са против? Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към другите бележки. Докладчикът е против. Това е 5 или 4 или 5 Кой е за? Това е изменение 5 или или 4 5. В момента гласуваме за него. Предходното изменение беше обхванато от компромиса. И така сега 5, 3, 4, 5. Докладчикът е срещу това изменение. Кой е за? Няма никой. А не, трима души са за. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Изменения 6, 4249, Докладчик е за. Кой е за? Електронно гласуване, моля. Scrutin est clos. L'amendement est approuvé par 26. 26 за, 7 са против, 1 въздържал се, приема се. Изменение 4250 и последващи докачвате за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 6334. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4053. Докладчикът е против. Кой е за? против. Не е ясно. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Скотай е клю. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за, 19 против, 4 въздържали се. Изменение 8050. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 са против, 12 за, 2 са въздържали се. Изменение 4038. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 633. Три, Докладчиката против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Шест, три, три, две. Тукачка е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Въздържали се? Отхвърля се. кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 11 68-90 докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 42-22. Другото, за което вие говорихте, то отпадна. Защото пък беше прието следващото изменение. С това приключваме с функция 2. И сега функция 3. Имаме първоначален подблок възстановяване на проекто бюджета. Цифрите са такива, каквито са поискани от комисията. Имате и списъка в приложение, таблица 5. Който е за, моля да гласува с дигане на ръка. Merci, baissez les mains, avis contraire. Благодаря, против. Благодаря, въздържали се. Изменението се приема и има един втори подблок тук вече се предвиждат кредити над предвидените суми от комисията. Също подробностите са ви дадени в таблица 6 в приложението. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против? Шест гласа против, няма въздържали се. Приема се. И сега стигаме до разделните гласувания un amendement numéro 2. 16.02.04, изменение 2. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Скрутай клуб. Край на гласуването. Приема се. 20-16. 16.03.02.05. Изменение 546. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 16.03.04. Изменение 10.20. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Един въздържал се. Отхвърля се. 17.03.01. Изменение 995. Докладчикът е против. За? Благодаря. Против? въздържали се, отхвърля се. По същия ред изменение 2.1.6. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Шестима против. Приема се. 17.03.5.2. Изменение 4.1.3.0. Докладчикът е против. Кой е за? Двама за, против. Благодаря. Въздържали се, няма въздържали се, отхвърля се. 17.04.04, изменение 789. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се. 1802-0101, изменение 4232. Докладчикът е против. Кой е за? Един за. Против. Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. По същия ред изменение 740. Докладчикът е против. Кой е за? Един за. Трима за. Не, само един за. Против? Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. 18.02.01.02 Изменение 741. Докладчикът е против. Кой е за? Видях трима за. Против? Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. Изменение 998. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Трима въздържали се. Отхвърля се. Същият ред. Изменение 4. 164. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се 18.02.01.03. Изменение 742. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. 18.03.01.01. Изменение 996. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се? Няма. Въздържали се? Отхвърля се. 4-1-1. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. въздържали се, отхвърля се. 739. Докладчикът е против. Кой е за? Това изменение отпада, тъй като 996 бе прието. Прав сте. Тъй като 996 бе отхвърлено, трябва да гласуваме по това изменение. Продължаваме с гласуването по 739. Докладчикът е против. Верификация на вот sur le 411 yeah. Alors, vote électronique sur le 411. Нека направим електронна проверка по 4.1.1. Докладчикът е против. Моля, гласувайте електронно по 4.1.1. Тук трябва един да прелиства и списъците. Vous avez voté Le scrutin est clos. Край на гласуването гласувахме по 4-1-1, което бе прието. С 30 срещу 6 гласа. Изменение 4-1-1 бе прието, т.е. изменение 7-3-9 отпада, отпада и 4-1-6-2. Така спечелихме малко време. 18.03.01.02. Изменение 997. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 997. Alors, on s'arrête à 36. Le scrutin est clos. L'amendement est repoussé par 23 voix contre 13. Край на гласуването отхвърля се с 13 на 23 гласа. 737. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 4163. Мисля, че то отпада. Не, поправя се председателят. Не отпада. Гласуваме по 4163. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Мисля, че се отхвърли. Имате съмнение ли? Не. преминаваме към четири, едно, две. Докладчикът е против. Кой е за? Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте електронно по 4.1.2. Скрутен клюв. Край на гласуването. Приема се с 19 на 17 гласа, един въздържал се. 18.03.03 Изменение 776 Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1001 по ред 23030101. Кой е за? Против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 40-35. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Трима против, няма въздържали се. Приема се. Следващото е по 23.03.02.01, изменение 4.049, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама въздържали се. Отхвърля се. 33.02.01, изменение 999, докладчикът е против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 752. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Въздържали се. Извинете, против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 381. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Трима против, въздържали се, двама въздържали се, приема се. 330202, изменение 732, докладчикът е против. За, благодаря, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1000. Докладчикът е против. За, против, въздържали се, няма въздържали се, отхвърля се. 7-3-8 Идентично с 4-1-9-5 Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. 4165. Докладчикът е против. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Няма въздържали се. Отхвърля се. 406. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря против. 4 против. Приема се. Преминаваме към бележките. 16.02.01 Изменение 6905 Докладчикът е за. За. Благодаря. Против? Трима против. Въздържали се? Не виждам въздържали се. Приема се. Изменение 4009. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Не виждам въздържали се. Приема се. Ред 16030101, изменение 5723. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Няма въздържали се. Изменението се приема. Ред 16030203. Изменение 8060. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Трима въздържали се. Отхвърля се. Ред 170401. Изменение 4136. Докладчикът е против. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се трима въздържали се. Изменението се отхвърля. Nous en venons à la ligne 170402. Ред 170402, изменение 4246. По него ще гласуваме разделно. Първо, по факторите, застрашаващи селското стопанство. Докладчикът е против. За? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Петима въздържали се. Отхвърля се. Това бе първата част ще гласуваме по втората част подпомагането на сълскостопанските производители. Докладчикът е против. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържани се. Трима въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7971. Докладчикът е против. За. Трима за, против. Благодаря, въздържали се. Трима въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме нататък. Ред 18.02.01.01. Изменение 6.2.5.5. Разделно гласуване. В три части. Първо, нередовната иммиграция. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. L'amendement est rejeté parce qu'il y a 18 на 18 гласа равен брой гласове за и против, с което изменението се отхвърля. Гласуваме по втората част отчитане на фактора свързан с пола. Докладчикът е за. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Шкотай Край на гласуването. Втората част се приема с 19 на 14 гласа, двама въздържали се. Трета и последна част, подход от читащ фактора пол. Докладчикът е за. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се с 30 на 4 гласа. Преминаваме към изменение 8343. Няма да гласуваме по него, тъй като вече е обхванато от компромис. Ред 18020102. изменение 6216. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Скотай Край на гласуването. Приема се с 19 на 15 гласа, 3 въздържали се. Ред 18.03.01.01, изменение 6.2.18, докладчикът е за. Нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Скота е клю. Край на гласуването. Приема се с 29 на 3 гласа. Ред 02 Изменение 6219, разделно гласуване в три части. Нередовна иммиграция. Докладчикът е за. За. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Първата част от това изменение се приема с 19 на 17 гласа. Втора част – фактор свързан с пола. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Тази част от изменението се приема с 19 на 16 гласа, двама въздържали се. Трета част – на редовна иммиграция, в това число и трафик на хора. Докладчикът е за. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Можех да си спестя това електронно гласуване. 30 гласа за, 3 гласа против. И тази част се приема, с което се приема и изменението като цяло. Ред 330201, изменение 6277. Разделно гласуване в 3 части. Програмата Дафне, докладчикът е за. Кой е за? Моля, гласувайте с дигане на ръка. Против? Въздържали се? Тази част се приема. Втора част – статистически данни проекти агрегирани от гледна точка на фактора пол. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приемам. Трета част. Гледна точка отчитаща фактора пол. Докладчикът е за. За. Благодаря. Против? Не съм сигурен, за това нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 на 14 гласа. Ред 330202, изменение 6256. Разделно гласуване. Първо, статистически данни, дизагрегирани по фактора пол. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Можехме да си спестим и това електронно гласуване. 31 гласа за, 3 гласа против. Втора част. Бюджетиране от читащо фактора пол. Кой е за? Нека отново гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част също се приема с 17 на 14 гласа, 3 въздържали се. Изменение 8342 е обхванато от изменението, по което току-що гласувахме. Няма да го гласуваме. Ред 330302, изменение 6167, докладчикът е за. Кой е за? Против? Резултатът не е ясен, затова нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Скотайклю. Край на гласуването. Изменението се приема с 21 на 15 гласа, 1 въздържан се. La rubrique 3. Приключихме с трета функция. pourrions nous arrêter là. Всъщност можем да спрем до тук. Но, е, благодарение на отличната подготовка на нашия докладчик, успяхме твърде добре да отметнем до сега измененията. И бихме могли евентуално, ако сте съгласни, да гласуваме и по специалните инструменти. Съгласни ли сте да продължим? Acceptez-vous qu'on ajoute à la liste qu'on vient d'examiner Съгласни ли сте да добавим към списъка, за да си това, за да си облегчим работата утре? Е, господин председател, за следващото гласуване ставаше дума за функция 1А за нея сме готови. Ако другите групи са готови, нека да продължим. А ако не, нека да отложим за утре. Demain, eh bien, vous êtes souverain. Ами добре, каквото кажете. Alors, е, господин Допре е, предполага утре. Господин Фернандес и той. Докладчика, разбира се, е готов да приключим с всичко днес. Вие утре ли? Като че ли консенсусът е за утре? С което спираме до тук. Искам да ви благодаря, защото много добре работихме. Закривам заседанието. Утре в 9.30 продължаваме. 9 часа продължаваме. 9 часа утре.